година. Протокола и текстовете към него от 15 декември са на ваше разположение и има ли възражения? Няма. В такъв случай протоколът е прият.